този доклад и след няколко месеца имаме възможност отново да обсъдим темата. Благодаря ви, госпожо председател, за нашия този, този дебат и